Ja, guten Tag. Добър ден! Като че ли непрекъснато някой се опитва да подкопае авторитета ми. Това ме натъжава. И така, добър ден! Започваме с заседанието. Раздаден би е дневния ред. Не са ми известни желания за промяна, така че приемаме дневния ред. Е, съобщенията на председателя са свързани с езиковия режим. Е, той също ви е раздаден е, в писмена форма. Госпожа Айала Сентър има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие казахте, че е, няма какво да съобщавате и затова започваме с е, гласуването. При последното гласуване на последното ни заседание в Страсбург стана дума за това, че би трябвало да помислим за организацията и че Имахме вече едно зас... насрочено заседание за Брюксел. То трябваше да се промени и след това отново, защото нещо с самолетните билети или полетите не беше в ред. И освен това, да се насрочи заседание за 8 часа в Страсбург е, действително не много разумно. Първо, някои хора още не са пристигнали, други имат проблеми с полетите. Госпожа Досантес е, е, небета. И освен това, като е насрочено на едно такова ранно заседание, естествено трябва да се започне. Ако е, има е, депутати, които не могат е, да дойдат, естествено те няма да гласуват, но при всички положения трябва да се помисли за организацията и за графика на заседанията бихме могли, може би, е, по-утрано да е, определяме датите е, и моментите на гласуванията. Естествено, ето, например, има събития, които са неизвестни, както е, да кажем, немските избори. Още нещо. Изчакахме различните е, е, изказвания е, с нощи. Е, включително чухме и изказването на госпожа Меркел и така. Е, поздравления, госпожо Гресле, за победата. Но. Е, сега комисар Етингер е, застанал до госпожа Меркел и я подкрепя. Според мен това е. Е, по никакъв начин не отговаря, така да се каже, на протокола и на функциите на един комисар. Е, той не би трябвало да взема една такава партийна позиция. Е, можеше естествено да бъде някъде там, където не го виждат хората, ама да застанеш на трибуната до федералния канцлер, така че всички да те виждат. Съжалявам много, но това ми се струва, че е проблем. Не би трябвало да се прави така. И за това взех думата, защото исках да взема отношение по тези въпроси. Комисарят по бюджетните въпроси в четвъртък ще бъде наш гост. Можете да му кажете лично това, което имате да казвате. При нас комисарят, всъщност е и член на ръководния орган на председателския съвет на партията, така че в това си качество той бе там. Колегата Де Юнгър. Благодаря, госпожо председател. И не спомена така, насрочването на данните, на датите за заседанията. Обединената левица смята, че не би трябвало да се започва преди 8 часа с гласуване, тъй като имаме заседания, макар и в неофициални е, с, с а, е, членове на ръководството и също но се започна 20 минути по-рано. Е, добре, а, получи се, а, а, така да се каже, едно гласуване, при което се очерта едно определено мнозинство, а макар че не всички присъстваха. А, Хубаво не се отрази на крайния резултат, но все пак неприятен инцидент и много се надявам, че това няма да се повтаря в бъдеще. Да, благодаря. Трябва да ви кажа, че когато е записано някакъв час за гласуване, той е по-скоро индикативен. Естествено, че аз Трябваше да се съобразя с това, че някои от колегите отсъстваха, но да останем да чакаме, само за да дойдат колегите в 8 часа, не върви. И гласуването на Берт се размества. Следващия път ще имаме предвид това, което казвате, но днес едва ли ще можем да се съобразим. Ще трябва, естествено, да се съобразяваме с това, че има един определен дневен ред. И в този дневен ред хората не могат да си губят времето в чакане. Аз попитах дали присъстващите колеги са съгласни, никой не протестира и по тази причина изтеглихме напред гласуването. Госпожа Аяла Сендър. Това, което е важно, госпожо Сендър, госпожо Гресле, да ни обещаете, че няма да се случва отново. В пленарна зала знаете също, че гласуваме в един определен порядък и не може да се изтегля гласуването без да сте предупредили всички. Гласува се в 12, значи в 12 започва гласуването, щом така е обявено. Разбирам, че е, в определения ден е, и час е трудно всички да се съберат. Е, съгласна съм, че е трудно, естествено, но в момента ми се струва, че бихме могли да се успокоим, ако вие кажете, да, добре, друг път няма да се случва. Възможно е да изтеглите малко назад гласуването, но да го изтеглите напред във времето, това ми се струва нередно ще трябва да обсъдим нещата, може би и в политическите групи, но а, вие знаете, и в политическите групи не се прави така, и в пленарна зала не се прави така. А, случвало се, естествено, да има промени в а, часовете и в графика, включително и за гласуването, но а, трябва да полагаме усилия. Да, аз мога да ви обещая, че няма да се случи и при това положение няма да посочваме никакви индикативни часове за начало на гласуване. Просто няма да си причинявам, така да се каже, подобни проблеми следващия път. Не мога да оставя и преводачите да стоят така без работа имаше среща, оговарена и с комисаря Хан за същата вечер, така че невъзможно просто аз попитах, имаше представители на всички политически групи в залата, попитах има ли някой, който възразява, никой не възрази и така. Мога да ви гарантирам, че в бъдеще няма да има индикативно време за гласуването и така няма да има и проблеми. Мога само да кажа, че заседанията е, ще се е, провеждат точно така, както сме ги запланували и е, ще приключваме по този начин и в уреченото време. Денис. Оценявам факта, че ми давате за втори път възможност да взема думата. Всъщност, а, моята група не е възразила, просто защото никой не е присъствал там. Ние не можехме в момента да присъстваме, тъй като имахме а, е, а, е, друг ангажимент. И промяна във времето а, е, на гласуването не бива да се правят такива спонтанни промени или адхок промени. Индикативно време за всичко останало може да се посочва, но за гласуването не би трябвало да се предвиждат варианти за промени. Да, благодаря. А сега преминаваме към следващата точка освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета. И давам думата на Бат Стас. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на всички, с които сме работили по това досие. Е, ще поставя един въпрос на всички политически групи. Е, представяме един текст, който ще бъде изпратен на съвета за по-добро организиране на процедурата за освобождаване от отговорност. Видях обаче, че за четвъртък не е предвидено обсъждане на текста и гласуване съответно на председателски съвет. Генералният секретар на моята политическа група ще се погрижи да направи необходимото, така че текстът да бъде включен в дневния ред на председателския съвет в четвъртък, след това да може да влезе и да се обсъди в Коребер и от съвета. Да, ние ще подкрепим а, вашия генерален секретар, така че текста да може да се включи в дневния ред на председателския съвет. Благодаря и така преминаваме към гласуване. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че имахме единодушие. А сега е електронно гласуване по освобождаването като цяло. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Как бихте искали да гласувате? С плюс, че... Добре, тогава гласовете за са 15. Е, тогава от... сме единодушни, че трябва да отхвърлим освобождаването от договорно за съвета. А сега на 2 за против въздържали се, отхвърля се 3 за против въздържали се, отхвърля се 4 се отхвърля 5 за против въздържали се, отхвърля се 6 за против въздържали се, отхвърля се 7, е, няма да гласуваме лингвистична забележка, 8 за против въздържали се, отхвърля се 9 за против въздържали се, приема се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 Да, отхвърля се еднакъв брой е, гласове за и против. 15 за, пр- против, въздържали се. Най-вероятно също се отхвърля, но предпочитам да направим проверка. Край на проверката. Приема се. 16 няма да гласуваме, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, сега ще гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 1 глас против. Е, е, Поздравление за Барт Стас. Следващото гласуване е, гаранция за младеща. Дерек Вон е нашия докладчик. Докладчика желая ли да вземе думата? Просто за да а, кажа на всички колеги, които а, а, участваха много активно в а, първите обсъждания и об, размяна на мнения. Много полезни бяха а, тези обсъждания, така че благодаря много на всеки в групата, който допринесе за а, подобряване на текста. Благодаря. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 17. Не, не, отпада. Извинете. Съжалявам, за мен нощта бе много дълга и изморителна. 20 също отпада, 22 за, против, въздържали се, приема се, 23 за, против, въздържали се, приема се, компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се, 27 за, против, въздържали се, приема се, 26. Проверка на 27 изменение. Край на проверката. Приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28, две части за, против, въздържали се, отхвърля се. Първата част, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля ви, проверка. Съжалявам, но не беше ясен резултата. Край на проверката.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 тук що ми казаха, че компромис пети е включен в е, друг компромис. Всъщност гласувахме ли по него? Какво става? Да, благодаря, благодаря за това указание. Действително нещата бяха интегрирани. Компромис 5 е, всъщност е свързан с друг текст, който сега гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. И така сега бюджет едно за против въздържали се приема се бюджет 2 за против въздържали се приема се бюджет 3 за против въздържали се приема се 4 на бюджет за против въздържали се приема се 5 за против въздържали се приема се 6 бюджет за против въздържали се приема се 7 отпада, 8 бюджет, за против въздържали се, приема се от 9 до 15 на бюджет на комисия. Можем ли да да гласуваме Анблок от 9 до 14. Добре, Анблок за против въздържали се, приема се. 14 за против въздържали се, отхвърля се. 15. А, чакайте сега. Остава само 15 всъщност. За против въздържали се, отхвърля се. И така, сега а, измененията на а, Емпъл от 1 до 27 можем ли да гласуваме анблок? Да. 1 до 27. Моля, кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. А останалите на МПЛ от 29 е, до 36 заедно гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. Добре. Сега, култура 1 до 17. Гласуваме всички заедно. За, против, въздържали се. Приема се. И сега ще гласуваме поименно вече по а, а, текста с съответните изменения. А, край на гласуването. Да, а, колегата а, Вон заслужава а, при този резултат поздравление 15 за, 3 въздържали се, 1 против. И така, сега започваме с а, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 а, общ бюджет Европейска комисия. А, тук сред нас а, колегите Робърт Джан Смит, е, господин е, е, Плева, господин Рите, господин Манс Сервиси, Махадо, Марк Леметр, Ирене Сока, господин Гиано, е, те представляват е, отделните генерални дирекции. Първо господин Смит, е, генерална дирекция изследвания и иновации. Имате думата, господин Смит. Благодаря. Благодаря на вашата комисия, че ни дава възможност да си представим доклада за дейността за миналата година. Нека да подчертая, че що се отнася до процента на грешката, Новините са добри, е, тенденцията е към спадане. 2014 е 5,6%, след това 4,2% и накрая 4,1% с предишната година. Така че ние с, е, имаме за цел да хармонизираме общите бизнес процеси, да предоставяме е, а, и, компютъризирани възможности за постигане на нашите цели и виждаме, че това сработва. Работиме и за упростяване на Хоризонт 2020. Това, тези наши радикални усилия дадоха добър резултат, а и в бъдеще време сме убедени, че що се отнася до грешката, тази тенденция на намаляване ще продължи и е, от тук нататък. Много добре се справяме с програмите. Средносрочния преглед е, показа, че Програмата 2020 може да бъде давана за пример за упростяване, включително и по набирането на кандидатури за проекти. Така се засилва и конкурентоспособността в Европа. За това и Хоризонт 2020 е тръгнал по много добър начин, дава своите резултати и това се отразява в намаляване степента на грешката. Мисля, че е, в бъдеще ще видим и допълнителни намалявания на грешката. Очакваме допълнително сътрудничество с вашата комисия. Благодарим много и на Сметната палата, които съвсем близо наблюдаваха нашата работа и сложиха акцент върху а, изпълнението, а не само съблюдаването на правилата. Смятам, че така ще работим и следващата година. Благодаря. Благодаря. Думата има докладчикът, колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Редовно обсъждаме освобождаването от бюджетна отговорност на Европейската комисия. Днес обсъждаме освобождаването и за 2016 година. Нека първо благодаря на всички онези, които ме подпомагаха по време на работата ми. Благодаря на работещите в секретарията. Благодаря на господин Елерс, на колегите от моята политическа група, както и на асистента си господин Райхел. Без всички тях нямаше да мога да се подготвя така, както се подготвих. Благодаря и на всички присъстващи днес генерални директори, които предстои да вземат отношение по годишните си отчети за дейността. Научните изследвания и иновациите са и сред приоритетите, които искаме да подкрепим на европейско ниво. Господин Смитс накратко ни въведе в годишния отчет за дейността на ресорната генерална дирекция. Няма да се спирам в подробности върху цифрите, с които разполагам. Те се съдържат в годишния доклад за дейността. Всеки един от вас може да се запознае с тях. На базата на годишния доклад за дейността искам обаче да повдигна няколко въпроса. В рамките на Хоризонт 2020 1,95 милиарда евро е бил размерът на инвестициите. Какъв е делът от тази сума на авансовите плащания? Погасени ли са вече задължения? Това е първият ми въпрос. 430 милиона по Хоризонт 2020 са били предоставени на Европейската инвестиционна банка ЕИБ. Генералната дирекция може ли да ни информира за това как са били изразходени изразходвани тези средства и на кого е подотчетна Европейската инвестиционна банка. По-голямата част от средствата, предоставени от ЕИБ, се предоставят по линията на финансови инструменти как се отчита това пред комисията, как се отчита пред комисията извършването на разходи в рамките на финансови инструменти. Установени ли са канали за комуникация в това отношение? в рамките на Хоризонт 2020 има и общо европейски фонд за рисков капитал, така наречения фонд на фондовете. Какво се крие точно зад това име? Не ми стана ясно. Може би господин генералният директор може да ни го разясни. Стратегическият план 2016-2020 година предвижда ред стратегически цели и по-точно 4 на брой във връзка с Европа 2020. Може ли господин генералният директор да ни запознае с настоящото състояние на нещата? Препоръките към отделни страни не са публикувани от Генералната дирекция, така както вече веднъж изиска Европейският парламент. Защо не е направено все още това? Що се отнася до Хоризонт 2020, не малко се говори за упростяване. Действително ли са били упростени процедурите по тази програма? Смятат ли крайните бенефициенти наистина, че имам упростяване. Само един на всеки 8 проекта е бил действително финансиран. Какво смята господин генералният директор по този въпрос? Не създаваме ли очаквания, на които не можем да откликнем? Как се променя географският баланс при финансирането? Отправя се често упрекът, че най-вече економически по-слабите страни не получават достатъчно финансиране. Наскоро делегация на Комисията по регионално развитие бе на посещение в Румъния, в клуш на Пока. Там на място се убедихме, че се работи много активно в областта на научните изследвания, че се финансират проекти. Ако правилно съм разбрал, Генералната дирекция не е установила какъв е процентът на грешки по Хоризонт 2020, тъй като до 2016 не са били извършвани одити какво смята господин генералният директор по въпроса. Каква е вашата оценка на резултатите от одита на изпълнителните агенции? И на последно място, но не и е по значение, службата за вътрешен одит на комисията направи оценка на Централната служба за одит на Генералната дирекция. Тази оценка бе критична. Бе установено, че последващите оценки трябва да се извършват по-ефикасно, както и че трябва да се прави по-добър анализ на резултатите по проектите. Какво смята да предприеме Генералната дирекция по въпрос? Това бе всичко от моя страна. Благодаря, председателката. Нека ви припомня, че имаме само по 20 минути на генерален директор. Затова нека не използваме тези 20 минути само за да изчитаме списък с въпроси. Um... Благодаря за въпросите. Uh, По отношение на Хоризонт 2020, съвсем правилно отбелязвате, програмата е в третата си година. Направихме одити на 622 участника. Тоест, извадката е много малка. Ще има още много проверки. Целта е да направим проверки около, на около 9000 Разбира се, това ще отнеме време и няма да имаме скоро окончателни резултати. Е, радикалното упростяване на Хоризонт 2020 вече си дава своите дивиденти и за намалените разходи и за е, упростяване на схемата за плащане. Всички тези мерки за упростяване определено имат един общ положителен ефект. И тук е, Включително и по рамкова програма 7 и Хоризонт 2020 коефициента на грешката ще намалява. А ако искате да ме питате конкретно колко плащания сме направили по Хоризонт 2020, 54 милиона само. Така че още много има какво да се плаща. Европейската инвестиционна банка 2,2 милиарда бяха взети от Хоризонт 2020 за фондовете за инвестиции на Юнкер. Знаете, че и при вас имаше много дебати по този въпрос. Мога да ви кажа, че вече има възвръщаемост е, от инвестициите. 22% от всички инвестиции, направени от Фонда за стратегически инвестиции, отиват в е, научно-развойна дейност в различните области. Така че виждаме възвръщаемост от този бюджет от парите, които отидаха в Фонда за стратегически инвестиции. Също идеята за така наречения фонд на фондовете, това е политика на комисар Моедаш. Защо? Има фондове за рисков капитал, но те са твърде малки, за да поемат институционално финансиране. Няма практически европейски фонд за рискови инвестиции, който да поеме суми, които могат да идват от европейските бюджети. Затова идеята беше да се създаде този суперфонд на фондовете. В момента се изгражда той и през 2008 ще започне да действа. Ако ви интересува, ще дойде във вашата комисия да ви кажа как действа той. Хоризонт 2020 е от приоритетите енергийния съюз, примерно е, цифровия пазар, е, климатични промени, решенията на КОП-21 и така нататък. Това са нашите приоритети и в е, доклада, средносрочния доклад бе потвърдено колко важно и колко ключова е ролята на Хоризонт 2020 за постигане на европейската стратегия. Основната а, ния проблем а, в Хоризонт 2020 е огромния а, бюджет, а, огромния брой а, предложения. От а, намалява обаче е, по този начин и процента на приетите предложения, в момента около 14%. А, но същевременно качеството на предложенията се подобрява. Така че ние реално е, разчитаме на по-качествени проекти, на по-инновативни проекти, но за съжаление няма достатъчно финансиране. Парламента беше много прав в това отношение. Вие настоявахте за 200 милиарда по Хоризонт 2020, дадоха само 80. Е, знам, че имате резолюция, където настоявате за следващата е, рамкова програма, деветата, да се увеличи бюджета. Паскал Лами прави допълнителна стъпка дори. Той настоява за отвояване на фондовете до 60 милиарда. Определено е ясно, че в тези, по тези програми има нужда от още много средства. После говорихте за разликата в участието стари и нови страни членки. Всъщност тази разлика зависи от това какви индикатори взимате за отправна точка. Сега, ако гледате къде отиват парите, да, те отиват най-много в Германия, Испания, Франция, Обединеното кралство. Логично е, защото това са големите страни. Но ако разбиеме сумата на, на глава на населението, става Люксембург, Белгия, Кипър и Холандия. А по, хула, а по брой на научните е, работещи в научната сфера, примерно на първо място излиза Кипър. Естония също е високо горе. Значи, ако е, примерно е, сравняваме сумите отпуснати с сумите, които се отпускат от националния бюджет, тази разбивка също е различна. Така че не може да се взима само така цифрата ЕС-13, т.е. старите страни членки и новите страни членки. Има много голямо разнообразие и в Кипър, и в Чехия, и така нататък. Трябва да се разглеждат под различни ъгли нещата. Изпра... Използваме при селекцията единствения критерий е да е, е, има върховни постижения, да има резултати и ефективност на предложенията. Не използваме географски критерии. И това е правилно, защото европейците могат да се конкурират само с отличните си резултати на световно ниво, а не по други съображения. Важно е обаче да се стремим да намаляваме разликата в нивото на развитие на научните е, изследвания и иновациите. Това се е, постига и с е, средства от различни фондове. Имаме много добра специализация и по стратегията за интелигентно сътрудничество и така нататък. По отношение на изпълнителните агенции, как се справят те? Все повече така се разделят политиките в това отношение и мога да кажа, че последните оценки на независими експерти за а, изпълнителните агенции показват, че бенефициерите са изключително удовлетворени. Примерно за Агенцията за научни изследвания е около 90% степента на Удовлетвореност за други тангенции също е много висок процент. Много ефективна е дейността на тези агенции с много нисък коефициент на грешка. Спазват се и правилата, и сроковете на плащане, т.е. агенциите извършват изключително ефективно своята работа и мисля, че направихме много добре, че под подходихме а, към регулиране на тази дейност посредством агенции. И каня ви, в един момент заповядайте, направете посещение да видите колко ефективно, колко ефикасно свършат те своята работа. И един коментар – за е, финансовите инструменти и съответната отчетност е, зададохте и този въпрос. На 57 страница съдържа отговора и данните на доклада. Що се отнася до одита за човешките ресурси, в момента допълваме данните и разработваме допълнителни мерки как да се ускорят процедурите, за които вие говорите. Това беше един бърз отговор на повечето ви въпроси. Бързам, защото знам, че и други депутати искат да се изкажат. Така ми сигнализира госпожа председателката. Благодаря ви, госпожа Яла Сендер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин Смитс. Ще направя няколко конкретни бележки, след което по-общ коментар. Първо, цифровите данни. Какви са максималните и минималните суми по фиксираната ставка от 25%? по Хоризонт 2020. Бихте ли могли да ни кажете какъв е диапазонът в рамките на тези 25%? Кои са максималните суми и кои са минималните стойности на разходите? Второ, графикът. Кога действително ще приключат всички действия? По част от програмата работата все още не е приключила. В момента тече работата по Хоризонт 2020. Би ни се искало да знаем кога можем да направим оценка на тази програма. Тя започна с закъснение, за това бихме искали и да знаем – какъв е крайният срок за изпълнение по програмата? Съвсем наскоро към Хоризонт 2020 се присъедини Тунис. Искам да знам как стоят нещата с участието. И сега един по-общ въпрос. През 2008 година, когато се разрази кризата, имаше държави, като Гърция, Испания, Португалия, които бяха принудени да преустановят дейността си по програми и проекти, да разформироват научно-изследователски екипи. Дори се стигна до това учени да напускат страни, които традиционно много добре се развиваха в областта на научните изследвания и иновациите видни учени бяха принудени да напуснат тези страни. Бихте ли разяснили как в рамките на рамкова програма 7 и Хоризонт 2020 се опитвате поне да смекчите последиците от подобни, особено тежки ситуации. Вероятно е отново да се стигне до подобно катастрофално положение. До момента Европа не успя да създаде инструмент, набор от инструменти за реагиране. Как да обясня това на избирателите си? В миналото бяхме свидетели на изтичане на много добри учени в огромен мащаб как в рамките на тези проекти се стигна до разпадането на цели научно-изследователски екипи? Как се стигна до това учени да трябва да напускат страните си? Господин генералният директор има думата. Няколко кратки отговора. Първо, правилата за финансиране по Хоризонт 2020 са предвиждат 100% финансиране на същинската дейност и 25% за административни и управленски разходи. Тези 25% бяха стойността договорена по време на тристранните разговори. Преките разходи се възстановяват в размер до 70%. 25% са предвидени за управленски и административни разходи. Госпожа Яла Сендер, може би не се изразих много удачно, Предвидени са 25% за непреките разходи. Искам да знам какъв е максималният размер и какъв е минималният размер. Ако става дума за договор на голяма стойност 50 милиона, например, искате да знаете какъв е процентът на преките разходи и какъв е процентът на непреките разходи ако правилно съм ви разбрал. Можем да направим това изчисление и да ви предоставим преглед на най-високите и съответно най-низките суми. Попитахте също така кога в рамките на аудиторската си дейност, на извадките, които аудитираме, ще установим, ще работим повече по договори по Хоризонт 2020. 70% се отнасят до рамкова програма 7, а 30% до хоризонт 2020. Мисля, че доста бързо ще се промени това съотношение. Още през идната година по-голямата част от извадката ни ще обхваща проекти по хоризонт 2020. Така и ще установим в каква степен е спаднал процентът на грешки. Това е крайната ни цел по Хоризонт 2020. Мисля, че още идната година ще установим намален процент на грешки. Имам големи очаквания в това отношение, тъй като упростихме процедурите но от друга страна участват много дружества, малки дружества, които никога не са участвали в проекти по тази програма преди. Така че, въпреки че ще намалее процентът на грешки, ще продължава да има грешки по отделните системи. С право зададохте въпрос във връзка с економическата криза. Въпрос за държави като Испания и Гърция. В Испания положението бе особено драматично. Преди кризата там се реализираха проекти на стойност 600 милиона евро. Испанските учени много се радваха, че в страната се прилагат седма рамкова програма и Хоризонт 2020, че имаха възможност да излизат с проектни предложения. Смятам, че тогава ние наистина изиграхме важна роля за решаването на проблемите, пред които бяха изправени редица водещи испански учени. Дадохме им възможност да продължат работата си. Същото въжи за инфраструктурата в Испания. Страната е известна с инфраструктурата си, например под формата на телескопи и други видове оборудване. По време на кризата по време на най-тежката криза имахме възможност да подпомагаме учените там и в това отношение. Но разбира се, в най-голям размер по време на кризата в тези страни, в Испания, например, бяха мобилизирани средства по структурните фондове в полза както на испанските граждани, така и на учените в страната. По въпроса ви за Тунис. Тунис е пълноправен асоцииран участник в проектите по Хоризонт 2020. В момента страната внася средства в бюджета ни. Опитва се чрез проектни предложения да набави финансиране. В Тунис има много добри учени и много добри университети. Поставихме началото на програмата Прима. Става дума за половин милиард евро средства за финансиране на страните от Средиземноморието, включително и на Тунис, Марокко, Йордания и други държави. Тези средства са насочени най-вече към селското стопанство. Седалището на организацията по проекта е в Испания проектът може да внесе много значителен принос в борбата срещу климатичните промени. Много е важно да се преборим с тези промени в страните от Северна Африка, за да могат те в бъдеще да изхранват населението си. Туни са сред основните участници по тази и ред други програми. Има един интересен нетен бенефициент по Хоризонт 2020. Това е Швейцария. Мисля, че нашата комисия ще проведе отделна среща с вас, посветени на тази тема. Трябва да обсъдим бъдещите ни действия по отношение на такива нетни бенефициенти, като Швейцария. Сега можем да дадем думата на господин Плева от ГД меделие и развитие на селските райони. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността накратко да представя годишния доклад за дейността на дирекцията ни. Той съдържа, според мен, вярна и точна картина на работата ни по ОСП. Финансовата 2016 година беше втората година на прилагането на реформираната ОСП. Новата система за преки плащания дава повече гъвкавост на държавите членки, най-вече, що се отнася до по-справедливото разпределяне на тези плащания сред производителите. 2016 бе втората година на изпълнение на програмите за развитие на селските райони. Дейностите по тях се извършват ефикасно. 16 милиарда евро са изплатени до момента. По новите програми се очаквам да бъдат разкрити 125 000 места. Става дума за програмите за развитие на селските райони. Що се отнася до предходния програмен период 2007-2013 година, процентът на освояване бе рекордно висок 99,1%. Ставаше дума за действия за насърчаване на борбата срещу климатичните промени, както и за нови преки плащания за екологизиране. Над 6% се заделят за биологично земеделие. Намаляват и емисиите на парникови газове с около 1,13% годишно. Имаше криза в сектора на млякото и млечните произведения която продължи през 2015 и 2016 година. Комисията изработи два пакета за подпомагане на производителите в този сектор. Предприехме и мерки за възстановяване на баланса на пазара. Първите положителни ефекти от тази програма се наблюдаваха още през 2016 година, когато се възстанови размерът на изкупните цени. ОСП е важна и добре управлявана част от европейския бюджет. Общият процент на грешки през 2016 в рамките на ОСП е 2,47%, малко над прага за същественост. По първия стълб който съответства на 78% от всички разходи по ОСП. Процентът на грешки бе 2,05%. Постоянно намалява процентът на грешки по втория стълб, но миналата година той продължаваше да е 3,9%. Когато възникват проблеми, нашата генерална дирекция работи заедно с държавите членки, за да установим първо причините и да коригираме положението по линия на планове за действие. Извършват се нетни финансови корекции. В резултат от тези корекции сумата изложена на риск пред 2016 година възлизаше на 0,43% според нашите изчисления. Това според мен е един отличен резултат, като се имат предвид многото отделни бенефициенти. Вече обръщаме и поглед към бъдещето. Тече процес на размисъл за ОСП след 2020 година. Думата има докладчикът. Имам много въпроси, но ми бе казано, че трябва да съм по-кратък. Затова ще се опитам да се спра върху тези въпроси, които бяха на дневен ред и в миналото. Първо, разпределянето на средствата в рамките на ОСП. Миналата година парламентът в лицето на нашата комисия заяви, че не е много добре 44% от производителите да получават по-малко 4000 евро годишно. Едновременно с това 80% от бенефициентите получават едва 20% от преките плащания. Това означава, че не се разпределят справедливо останалите 80%. 51% от преките плащания са под 1250 евро. Какво смята комисията по този въпрос? Какво смятате, че трябва да се предприеме, за да се разпределят по-разумно средствата в бъдеще? По време на процедурата за освобождаване от отговорност през 2015 отправихме критика към ключовите показатели за заетост тъй като в селските райони според нас трябва да настъпят промени в тези показатели. Комисията обаче не направи такива промени. Защо не се съобразихте с нашата препоръка? Това бе всичко от моя страна. Нека сега се върна на първия стълб – през 2016 година над 71% от разходите по ОСП са били по този стълб. Нараснал е процентът на грешки. Той възлиза на 1,996%. Сумите изложени на риск са възлизали на 818 милиона и 400 хиляди. Имало е 18 резерви на ниво разплащателни агенции в Испания, България, Кипър, Дания и Италия. Седем резерви са изказани за Италия, Португалия, Румъния, Швеция, Франция и Обединеното кралство. Като че ли има проблем с точността и достоверността на данните, предоставени от държавите членки. Защо има толкова много резерви и какви корективни мерки смятате да предприемете? какво е предприето по отношение на резервите спрямо разплащателните агенции в Италия. 4,1% е процентът на грешки по втория стълб. Сумата изложена на риск тук е 436 милиона евро. Малко по-ниска в сравнение с 2015 година, когато е била 490 милиона. И по този стълб има особено голям проблем с точността и достоверността на данните от държавите членки. По данни на дирекцията ви 26 разплащателни агенции са с процент на грешки от над 2%. Само една, по една разплащателна агенция е имало аудиторско становище без резерви. В 4 случая Стоеността е била над 10%. Като се имат предвид тези данни, като че ли не бихме могли да кажем, че има много голям напредък по отношение на развитието на селските райони. В Швеция процентът на грешки е 49%. Много висок е процентът на грешки също така в Чехия, България и Франция. 2,85% е процентът на грешки по дейностите. Сумата изложена на риск е 89 милиона евро. Въпреки това, Генералната дирекция е излязла с 14 резерви. Става дума за сектора на млякото и млечните произведения. Защо всяка година в този сектор има криза, по която трябва да се намесим? Само 69% от нередностите, които са били установени през 2006 година, са били коригирани през последващите години. Как може комисията да е сигурна, че в бъдеще ще можем да събираме същите суми за изминалите години, през които процентът на грешки е бил едноцифрен. Uh, uh, uh, Благодаря за въпросите и коментарите. Първо, по въпроса за по-справедливото разпределяне на преките плащания. Вече казах, че след реформата, настоящата нормативна уредба дава възможност на държавите членки да разпределят преките плащания много по-справедливо. Тоест, вече имаме възможност на ниво държави членки да извършваме плащания, целящи преразпределяне, т.е. да намаляваме сумите за по-крупните производители и да предоставяме повече финансиране на по-дребните субекти. Нека ви припомня, че предложението на комисията през 2013 година бе да се предоставя компенсаторна, обвързана с производството подкрепа. Но използването на този инструмент е въпрос на осмотрение от страна на държавите членки. Има възможност също така за прехвърляне на суми за преки плащания към втория стълб, както и за прехвърляне на плащания от втория стълб към преките плащания. Така може да се стигне до промени в плащането на хектар. Плащанията се извършват на хектар. Не можем от днес за утре да се промени структурата на стопанствата. Продължава да се усъвършенства моделът на разпределяне, но не е възможно да има равномерно разпределяне на плащанията между стопанствата. Това е повече от ясно. Предвидили сме също така и възможност за по-целенасочени плащания, най-вече възможност за допълнителни плащания в размер от до 2% от общото финансиране за дадена държава за млади производители работим в условията на действащата нормативна уредба. Не можем да принудим държавите членки да предприемат действия, надхвърлящи обхвата на законодателството. Доста е голям броят на производителите, които са дребни производители. Трябва да вземем предвид също така, че плащанията могат да се квалифицират и като социална подкрепа. Ако вземем за пример по-големите стопанства, мога да кажа, че разпределението в момента не е лошо. Постигнали сме напредък, но от държавите членки зависи също така да използват съществуващите възможности зададохте поредица от въпроси за резервите. Вярно е, че през 2016 година бяха изказани 53 резерви. Сумата е изложена на риск през 2016 година обаче бе значително по-ниска, отколкото през 2015. В резервите много точно бяха очертани проблемите. Те бяха съпътствани от планове за действия, изготвени от държавите членки. Те са обект на мониторинг от страна на нашата дирекция и са включени в годишния ни доклад за дейността. Така гарантираме пълна прозрачност спрямо вас, Можем да гарантираме също точността и достоверността на отчетите. В резервите се очертава потенциалният риск, свързан с неприлагането на корективните действия. Предвиждат се и мерки като финансови корекции или временно преустановяване на плащанията. Не е толкова важна сумата изложена на риск, важно е как се възползваме от резервите, за да подобрим положението. Става дума за преките плащания през първата година след въвеждането на реформата. През тази първа година процентът на грешки по преките плащания е под прага на същественост продължава да е много нисък процентът на грешки по първия стълб. Разбира се, искаме да подобрим допълнително положението. За целта си взаимодействаме с разплащателните агенции. Взаимодействаме си с тях, за да се преборим с причините за грешките. Опитваме се да разясняваме и да споделяме най-добри практики. Насърчаваме обмена на такива между отделните агенции по линията на различни формати, като ежегодна среща, ежегодни две срещи, които се организират на всеки 6 месеца. Изпълняват нови функции и сертифициращите органи. Тези техни функции са отрешаващо значение. Надявам се, че всички тези мерки не само ще допринесат за доброто финансово управление по фондовете, но че и в бъдеще ще намалят броя на резервите. Мисля, че е много важно, ако искаме да подобрим положението, да поставим акцента върху някои инструменти, като интегрираната система за администрация и контрол и други. Те са от особено голямо значение с оглед намаляването на процента на грешки. Поставяме ударението също така и върху упростяването на ОСП. Още от началото на настоящия програмен период се полагаха големи усилия за упростяване по линията на актове за изпълнение и делегирани актове. Упростяването е възможно обаче единствено и само ако се внасят изменения в основния акт. Както вече казах, работим за споделянето на най-добри практики между държавите членки, например в рамките на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Всяка година организираме среща, в която участват не само разплащателните агенции и управляващите органи, но и представители на Европейската сметна палата. На тази среща даваме разяснения и напътствия за избягването на грешки в бъдеще. Упоменахте някои конкретни случаи, като например резерви спрямо разплащателни агенции в ред държави, сред които и Италия. Тези резерви са факт. Обикновено, когато процентът на грешки е над 5%, автоматично излизаме с резерва. Ако процентът на грешки е между 2 и 5%, се запознаваме с подробностите, правим анализ на конкретния случай. В случая става дума за така наречената така наречения коригиран процент на грешки, т.е. процентът грешки е изчислен след като са взети предвид всички източници на информация. В Италия имаше някои проблеми във връзка с постоянните затревени площи. Бяха установени пропуски Взаимодействаме си с компетентните органи в Италия с цел корективни мерки. Мога да се спра и върху други разплащателни агенции, по които има резерви, но принципът е един и същ. В момента, в който установим пропуски, изискваме от разплащателната агенция в съответната държава членка да изготви план за действие и си взаимодействаме с нея с цел корективни мерки. Ако изложим на риск европейският бюджет, разполагаме с редица инструменти, като например временно преустановяване или пък окончателно прекратяване на плащанията. Можем да оттеглим дадена резерва единствено и само ако са предприяти всички мерки по плана за действие? Uh, Въпрос, който в крайна сметка се отнася до кризата в сектора на млякото всяка година. Не е съвсем верно, че има такава криза ежегодно. Производството е много голямо. По тази причина имахме трудности и с управлението. Но Междувременно вече реализирахме е, економии в бюджета. Е, да, какво е характерно за млякото и млечните продукти, за целия сектор е, – по е, стабилна е ситуацията в сравнение с 2014. Тя вече е под контрол. Така че е, това е сигнала, който можем да подадем към работещите в е, сектора на млекопроизводството. Още нещо, да. Използваме е, индикатор на заедността като основен е, индикатор. Трудно е да променяте по време на програмния период е, индикаторите, когато те са свързани с е, хората в определен сектор. Наблюдаваме, оценяваме е, нещата и в рамките на ОСП се опитваме да обхванем е, всъщност онези индикатори, които е, са изключително е, важни. Трудно е, естествено, когато става дума за политически индикатори, да ги определите съвсем точно в селскостопанския сектор. Но те показват какво правим ние в сферата на селското стопанство и как подпомагаме селскостопанския сектор. За следващия програмен период ще направим необходимото, за да има пълно съответствие. Подготвя се съобщение на комисията. Комисарят Хоган вече спомена – че до края на годината тази, това съобщение ще бъде публикувано. Благодаря ви. Има още четири заявки. на Колегата Саврама. Благодаря, госпожо председател. А, Основните цели са определени от самата комисия и затова ще задам въпроси, свързани с тях. Вие, може би, с последния коментар отговорихте на първия ми въпрос, а именно какво прави вашата генерална дирекция по-специално, наблюдавайки сектора, за да има повече добавена стойност. Вие говорихте за някои конкретни мерки, за по-добро представяне, за по-добри резултати, но това беше, така да се каже, свързано с първия ми въпрос. И втория въпрос. Какви са конкретните начини, по които ще успеете да упростите процедурата за отчитане и да намалите бюрократичното бреме? Мисля, че въпросът е много важен и ми се ще да получим някакви отговори. Аз също съм се записала надежността на цифрите и числата. Да, винаги ни занимава този въпрос. Непрекъснато има корекции в тези цифри. Е, ние нямаме нищо против, подкрепяме този подход, но какъв е плана? Очевидно, разплащателните агенции, държавите членки, сертификационните органи разбират текстовете и ги тълкуват по различен начин. Има различия в разбирането и тълкуването на текстовете между държави членки и комисия. Миналата седмица бяхме в Унгария, много хубаво пътуване. Като подготвяхме посещението, видях и вашия доклад за дейността. Всяко лято ни го представяте. Благодаря ви за него. И сте записали тук, че сертифициращият орган и разплащателната агенция в Унгария все още не са представили своя доклад. Знаете ли каква е причината за това? Защо не са представили доклада? Колегата Тарант е следващия, който е поискал думата. Благодаря, госпожо председател. Малко ме изненадахте. Обикновено разбирам, така да се каже, въпросите, които господин Целер поставя, но и там нямам проблеми, но наистина се питам защо генералните директори трябва да отделят толкова много време, за да ни обясняват неща, които в крайна сметка не са чак толкова сложни и е, са представени в докладите им. Е, може би не е политически коректно това, което казвам, но е, трябваше да го кажа. Госпожа Аяла Сенда, да, благодаря на е, генералния директор за информацията, която ни представи. Е, въпрос за Испания. Е, има много често случаи на забавяне и то драматично забавяне. Е, по отношение на преките плащания, е, създава се една силна зависимост е, на предприятията на стопанствата. Е, тези преки плащания, които трябва да се изплащат направо на е, земеделските стопани, на какво се дължи забавянето? Как можем да помогнем? Е, да няма такова забавяне. Може би така твърде сложната иерархия. Правителство на национално равнище, след това регионално правителство и така нататък. Може би това бави. И освен това, в селското стопанство нещата са свързани естествено и с цените. Бих искала да потърсим решение и да го намерим. Естествено, че има много сложни проблеми при ценообразуването а, и не можем ли да смекчим малко а, така, неблагоприятните последствия при а, земеделските стопани, при производителите? А, и освен това, от техническа, технологична гледна точка, може би има начин да се избегнат, така да се каже, част от проблемите. Но при всички положения много са оплакванията за това, че, така да се каже, много често при измерването, при отделните мерки трябва да се започва от началото Добре, с сателит се измерват, да кажем, площи. Е, това е една определена програма. След това започват обаче някакви корекции, какво е коригирано, какво не е коригирано. Е, някакси нещата стават непрогледни. Може би все още не са уточнени нещата с парцелите и с измерването на парцелите. Генералният директор. Благодаря. Добавена стойност. Да, ние се опитваме да направим преглед в момента и да видим как в бъдеще нашата политика ще може да допринася повече, да носи повече добавена стойност на европейско равнище. Но а, нека да ви кажа нещо и за настоящия период. Ние имаме инструмент, програма за развитие за, на селските райони, която се администрира и управлява от комисията. Е, има модификации в програмата. Всички планове вече са одобрени, но тези модификации, тези корекции, би трябвало да допринасят за постигане на целите, включително и по отношение на околната среда, така че имаме ограничени възможности, но през следващия програмен период, съгласно общия подход, ще можем е, да гарантираме по-добро е, съответствие и по-добро е, изпълнение. Каква е процедурата за упростяване? на процедурата, така че тя да бъде по- разбираема за стопаните за следващия период. Ние имаме, така да се каже, една система от жълти карти за първо нарушение работим по промяна на а, много регламенти на а, омнибус. А, това вече е в напреднала фаза. А, регламентът омнибус се намира а, в а, процес на тристранни срещи и се обсъжда от трите институции, така че опростяването върви. А, е, напредваме и работим по него. Имаме и някои е, така, нови методи е, във връзка с е, екологичните мерки, отново по Омнибус. И тук отбелязваме напредък. По отношение на качеството на контрола държавите членки всъщност вече осъществяват контрол. през 2015 година само Италия и Нидерландия използваха тази възможност. През 2016 вече 7 държави членки. Така че 2-3 до 5% от контрола е, така да се каже, поето от държавите членки. Правим го именно за да повишим качеството на контрола, да осигурим един по-добър контрол, по-качествен контрол и да подсигурим и по-добри резултати. Наличието на данни и качеството на данните, както и на докладите, които получаваме от държавите членки. Да, това бе вашият въпрос. Както знаете, в настоящия период и е, при настоящата процедура ние е, назърчаваме използването на орган за сертифициране. Също време, но държим на това държавата член да предостави е, достатъчно надежна информация. Когато получим доклада, който се основава, е, когато изработваме доклада, който се основава на данните, получени от държавите членки, е, ние правим и оценка за е, миналата година нашата оценка бе всъщност доста близо до оценката направена и от е, е, Сметната палата на ЕСА. Много разчитаме на информацията, която ще получаваме от сертификационните, сертифициращите органи на държавите членки и е, естествено в това число и на е, експертните познания на Сметната палата и е, резултатите от техните проверки. Имаше въпрос за забавенията. Унгария и България вече, макар и с известно забавене, представиха доклада си. relates delays. But in principle, you know, uh, our direct payments are paid. Нашите плащания общо взето се е, осъществяват е, своевременно. 98,5% от е, е, плащанията, които трябваше да бъдат извършени е, през изминалата година, са изплатени. Е, 60,5% от средствата за развитие на селските райони също заплатени вече и то за един по-голям период от време, за 6 годишен период. Ако ефективно, ефикасно се изразходват средствата е, и същевременно разходите се отчитат е, коректно, тогава е, можем да кажем, че ежегодно 58 милиарда евро се предоставят за нашето селско стопанство. Да, добре, имаме е, и писмена процедура, това ще го изясним по-нататък по пътя на писмената процедура. Съжалявам много. Господин генерален директор, опитвам се да отговоря на зададените въпроси но бих е, помолил, ако в момента не съм ви дал достатъчно задоволителен отговор, по пътя на писмената процедура да е, ми представите вашия въпрос, е, ще ви отговорим много подробно. Да, нека да се възползваме от писмената процедура. Благодаря, господин Плева. Продължаваме тесните контакти, оставаме във връзка. А сега господин Руйте, който е от Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря е, за поканата. Е, поздравявам и всички ваши колеги. Аз съм тук по-скоро за да отговарям на въпроси, а не да държа дълги речи. През 2016 година Генерална дирекция миграция и вътрешни работи имаше много ангажименти във връзка с безопасността, сигурността, крайбрежната охрана, граничната охрана, миграцията. Нека да ви е, дам 283 бяха процедурите е, е, по линия на комисията. 68 е, от тях са в устна форма. Отнасяха се до синята карта, до промените в Frontex, Европейската Агенция за крайбрежна и гранична охрана. 2016 година а, ние а, имахме и а, а, промени. Джулиан Кинг е нашия комисар. А, надяваме се, че след 2016 а, включително и с тази персонална промяна ще а, има а, промени е, към добро. 1,7 милиарда бе е, бюджета 2015, 3,5 2016. Така че е, стрема главо нагоре се развива линията по отношение на нашия бюджет. Имаме съществени средства, така да се каже, във връзка с миграционните въпроси има немалко резерви, оплаквания и така недоволство, но от друга страна правим каквото може. Имаме и достатъчно запаси, така да се каже, и резерви за, като средства от бюджета за по-нататъчни действия. Господин Целер, нашия докладчик. Да, благодаря, господин, е, госпожо председател. Господин Рите, когато става дума за миграция, говорим най-вече за е, подадени молби е, от мигранти, за мерките, които се предприемат в рамките на Европейския съюз би било смислено, естествено, средствата за, вашата, за вашия ресор, за вашия сектор да се увеличат, тъй като в момента е, е на лице такава потребност. 2015 е, с 16% е, нарастват средствата за бюджетни кредити и бюджетни плащания. 12,9 ще бъдат вече тези средства през 2020. До едно солидно перо отива за персонал, както и за техника. За 2016 е, задълженията са 3,18 е, милиарда. Също времено има и плащания 2,12 милиарда евро. Тук е, се очертава, е, така да се каже, на липса от 1 милиард, или по-скоро не липса, а разлика. Как тази разлика би могла да бъде е, отстранена? Според вас. Освен това, в управлението на фонда за миграция и обежище в Франция, в Испания има очевидно нарушение. Какво може да се направи в бъдеще? Какви са изводите от случилото се там? Освен това, ще можете ли да кажете нещо повече за един индикатор за разходната ефективност? Какво според вас, каква би била ролята на този индикатор във връзка с други индикатори или в сравнение с други индикатори? Освен това, е, е, персонала според вас е, достатъчен ли е? 2016-2017 година броят на влизащите в ЕС мигранти е по-малък но също време има е, връщания е, на основата на е, споразумението с Турция. И все още имаме немалко беженци, които не можем да върнем. Така че от по линия на този фонд се отделят доста средства за Турция, за да се подпомага нейната дейност. Как се инвестират всъщност средства в този фонд? Какви са вашите впечатления? И освен това, предварително или последващо връщане 44300 между 2011-2014 година са, така да се каже, засегнати от е, едно такова предварително и последващо връщане. По какви индикации, по какви индикатори сте действали? Ако мога да започна с следното. Да, има разлика между поети задължения и е, извършени плащания. Това се дължи и на фактът, че сме много е, консервативни в е, предварителните авансовите плащания. Много ниски нива спазваме. Това като цяло е проблем на бюджетните органи и тази разлика трябва да бъде преодоляна. В момента нямам обаче готов е, отговор как това може да се случи, но сте напълно прав да коментирате, че това би било един потенциален проблем. Що се отнася до общия резерв, за Испания и Франция, реално е, да кажа така, това се дължи изцяло на последно приетата методология – на, на чер, очертаните критерии и начина по който те се прилагат по, в определени е, ситуации. Пет е, критерия са формулирани. И в случая с Испания и Франция, там имаше смяна на е, управляващ на властите, така, елемент на дообучаване, е, е, резултати от предходни дейности. И за това ние излязохме с писма като една е, предварителна мярка, за това така за резерви, за да не се налага да се разходват излишно пари. Нека това да бъде ясно. Що се отнася до показателя за разходоефективност, 2016 бе третата година, когато направихме разчети и предварителни за тази разходоефективност в годишния доклад. Разработихме методология за един минимален набор от е, контролни е, показатели и във всяка от основните контролни системи извършихме тези е, проверки. Изброяват се различните области, където са били направени тези проверки, е, включително и е, дейността на традиционните агенции. Та, номинално разходите леко се увеличават за проверки но има подобрение на е, ефективността на тези проверки. Примерно има завишено изплащане на поети ангажименти. Сега ние отчитаме, ние е, отговаряме за научните изследвания само от 2015 насам, не забравяйте това. Преди това друга агенция отговаряше, генерална дирекция, извинете. И мисля, че това е което мога да отговоря по въпроса. Не включваме разходите за модела за споделено управление, където участват и страните членки. Така че до известна степен Ако имахме данни от страните членки, щяхме да сложиме и е, допълнително бреме което, за тях, което не искахме да се случи в момент, в който те са заети с управление на миграционните кризи. Въпрос, имаме ли достатъчно пари? Мисля, че сме напълно е, удовлетворени в това отношение. Обаче има нужда да има пределна степен на гъвкавост, защото може във всеки момент да се сблъскаме с криза. Благодарение на Турция там намаляха цифрите на мигрантите, също от Средиземноморието намаляха последните три месеца, но миналата година пикът беше през октомври, така че трябва да очакваме и това. После Е, сега така проверяваме и е, западния средиземноморски маршрут от Западна Африка към Испания. Та, трябва да имаме възможност да реагираме максимално гъвкаво. По отношение на персонала, всички колеги тук са крайно така ни завиждат, защото по отношение на персонала ние получихме много сериозна подкрепа. Не толкова много щатове, колкото аз исках, но като се има предвид какво е положението, в комисията като цяло средствата отиват там, където е крайно необходимо. Ако вземем един показател, а, именно а, работа нормено извънработно време, ние сме от а, тези дирекции, които а, действително работят много. Но получихме и много, работни, много щатове. Uh, uh, за средствата за управление на споразуменията с Турция и получихме съответните средства. Стигнаха се в момента до там, че не само сме поели задължения, но и вече сме изплатили първите 3 милиарда. Не знам дали Стефано е запознат с нещо повече подробности. Работиме, защото и с някои доверителни фондове. И накрая последен въпрос. Ключовите показатели за изпълнение. Много сте прав в коментара си, че в това отношение а, са необходими данните за това колко души са получили помощ. А, тук този показател се отчита в показателя възвръщаемост. Ако не се лъжа, около 20 000 души е бройката на хората, които реално са получили средства. При е, доброволно или недоброволно връщане в страната по происход. А показателя връщания, мисля, че така по-добър, по-добре отчита. Ich habe mich selbst auf die Rednerliste gesetzt. Wir haben jetzt ja den Omnibus благодаря и аз искам да ви задам един въпрос. В момента работим по регламента Омнибус. Комисията иска доверителните фондове да са в рамките на Европейския съюз. Необходим ли ви е доверителен фонд, за да изразходвате средствата за бежанците на територията на съюза? Госпожо председател, опитът ми с доверителните фондове показва, че това е един инструмент, който първо допринася за по-добра вътрешна координация между всички служби на комисията, участващи в изпълнението на доверителните фондове и второ дава възможности за по-бързо и по-небюрократично реагиране. За това. При всички положения мога да си представя, когато говорим за бъдещето на доверителните фондове, да обмислим и използването им на територията на Съюза. Но не искам да излизам с окончателна оценка, тъй като предстои обсъждането на следващата МФР. Какви са проблемите с процедурите в комисията, казва председателката че ви е необходим такъв инструмент, за да организирате по-добре работата си. Парламентът принципно е против нещо такова. Напълно сте права. Със сигурност проблемът може да се реши и по друг начин. Но опитът ми базиран на наблюденията ми върху колегите, работещи по доверителните фондове, показва, че се създава нещо като матрица. Хората остават с усещането, че заедно работят за една обща кауза. В противен случай се работи по отделни области, които нямат връзка една с друга. Мисля, че Разбирам какво имате предвид, казва председателката. Няма други желаящи да се изкажат. С това приключихме разговора си с вас. Думата има господин генералния директор Ман Сервиси. Благодаря. 2016 бе година на подготовка на трансформации с фонда за външни инвестиции, който ще бъде прият тази година. Също подготвихме средносрочния преглед на всички наши програми. И така общото задвижване на машината. Остатъчният процент на грешката намалява вече четвърта година по ред. Е, под 2% сме, 1,67% е цифрата. После, две резерви има в доклада за е, механизма за мир в Африка, който независимо от е, подобренията, е, остава под гидата на комисията, защото по този начин се задържа и елемента на контрол. Вътрешния одит е, направи оценка, която е, така вървеше в, сходен, в сходни заключения. Там се очертаха някои рискове, примерно институционалния капацитет нашите взаимоотношения с Комисията на Африканския съюз, а също и възможността за управление на обществените ми поръчки. Сумите, които са под риск, не са много големи 10 милиона но решихме, че е добре да остане тази резерва, защото процесът не е приключил подобрение на отчетността, е, ретроактивни проверки, но ключовия проблем си остава да направим една изчерпателна оценка, която ще започне следващата е, година, ако всичко друго върви наред. Втората резерва е за така я наричаме диференцирана резерва, по отношение на коефициента на грешката, който независимо, че е под 2%, както нееднократно бе препоръчено и от вас, и от комисията, и от Сметната палата, въпросът беше да се е, каже ясно къде, къде е грешката. Ние е, обработихме данните, направихме съответните заключения – и с цел да обозначим отделните области, където нивото на грешката а, може е, да се отрази на, да речеме, на управлението. Особено в, да направим разграничение между програмите с директно управление и непряко такова т.е. от страната, от съответните страни, които получават помощите. Много големи суми е, всъщност се дават от международните организации. за оставихме тази резерва така като предохранителна мярка. Тоест да, иск, да търсим едно по-добре, по-добро разбиране е, реално на това как къде се крият грешките. Направихме план за управление миналото лято, именно е, по отношение на ключовете елементи, е, които са под риск с а, така, замисъл да се увеличат и проверките, да се а, е, засили диалога с международните организации, примерно ОНЕ, да се срещнем с тях, да прегледаме нещата, да упростим процедурата, да направим кампании за информираност и така нататък а, понякога предвиждаме и просто да има засилено присъствие на място. До тук ще спра. Надявам се, че следващата година ще мога да докладвам за намаляване на коефициента на грешката и в абсолютни стойности, както и да очертая кои са областите, които представляват е, риск имайки предвид какви са сумите, които се разходват по програми с непряко управление. Те съвсем не са малки, защото имаме сериозни програми за стратегическо сътрудничество. Имаме и така водеща програма за борба с насилието. Ще спра до тук и съм готов да отговарям на въпроси. Berichterstatter, bitte. Докладчикът има думата. Благодаря, господин Мансервизи. Благодаря ви за изложението. Винаги сме отправили критика във връзка с това, че в доклада ви за дейността се съдържа обща резерва. Сега поне има две отделни резерви. Що се отнася до процента на грешки, се наблюдава намаляване от 3,6% през 2012 година на около 2% към момента. Но не би ли следвало да се приложи по-диференциран подход – Вече го прилагате, изказвате две различни резерви. Установили сте, че четири области са податливи на грешки. Тези области до голяма степен се финансират безвъзмезно. Става дума, например, за агенциите. В една област сте установили ниска степен на риск. Но аз пък, когато посещавам отделни държави и разговарям с работещите там дипломати, установявам, че често няма достатъчно прозрачност по отношение на извършването на разходи. Става дума за пряката бюджетна подкрепа, която предоставяме на ред държави. От една страна говорих за безвъзмезното финансиране на партньорски организации, област в която сте установили високо ниво на риск. От друга страна в областта на бюджетната подкрепа сте установили ниска степен на риск. как точно в тази втора област сте гарантирали по-висока степен на контрол в сравнение с безвъзмезното финансиране на партньорските организации? Какви организации имате предвид? Защо в структурите в държавите членки има по-висок риск? установ... защо там се установява по-висок риск, когато се анализира извършването на разходи и постигането на резултати. Ние сме най-крупният вносител на средства към бюджетите на редица организации на ООН чиято работа спада към вашия ресор. Във връзка с това си задавам въпроса, след като сме най-големия донор за тези организации, доколко може да се гарантира по-голяма видимост на това финансиране от страна на Европейския съюз. Организациите на ООН обират лаврите от дейността си по места. Имам предвид, например, Агенцията на ОНЕ за палестинските беженци и други организации. Но зад това стои европейско финансиране. Бе установено по време на Общото събрание на ОНЕ, че трябва да се реформират структурите на организацията, включително и структурите на финансиране. Мисля, че ние трябва да се включим в този процес. Установили сте недостатъци по отношение на три ключови показателя, именно точността на финансовата прогноза, процентът на плащанията в рамките на срок от 30 дни и по гъвкави схеми за назначаване на персонал в делегациите. Какво смятате да предприемете в тези области? Освен това, годишният доклад за външната помощ не е приложен към годишния доклад на дейността на вашата дирекция, така както е предвидено по член 67 алинея 3 на финансовия регламент. Доклади като този продължават да са поверителни документи, но те са в основата на декларацията за точност и достоверност на отчетите. За това и според мен трябва да бъдат изцяло публично достояние. Още една бележка за доверителния фонд за Африка. По този фонд се извършват плащания за страни от региона на Сахел, за Чад и за страните от Африканския рок. Към момента ОЛАФ, службата за вътрешен одит и други органи за външен одит не са правени анализ на финансирането по този фонд. Затова и не разбирам защо вие излизате с положителна оценка. Uh, uh, uh, Госпожа Гресле е, и се наложи да излезе да търси коалиционен партньор за ЦДО. Може да се върне всеки момент. Да. Можем да дадем сега възможност на господин генералния директор да отговори на въпросите на докладчика. Винаги може да се направи и по-голяма диференциация, но нека да започнем първо с е, основния. Е, цифрата на грешката е 1,67%, под 2%. Е, значи, намалява и то в годините, така че реално ние не сме задължени да правим такава диференциация, откъде идва тя. Но нашата цел е една и съща, т.е. да имаме повече информация. Та на базата на всички доклади, извършени оценки и анализи, разгледахме различните области и стигнахме до заключение, тук става дума за е, същественост на грешката, нали? не, не за други неща. Идентифицирахме факта, че е, най-често случващата се грешка се среща в е, този тип управление, за което говорих. Сега може да изглежда напълно банално, да речем, да няма доказателства за плащане, да не са изчерпателни документите за държа... обществена поръчка, включване на ДДС в разходите. Но защо го правим? Когато има договор с международна организация, който е директен, или когато даваме пари на крайния бенефициент през международна организация, много често ние нямаме достъп до тези е, елементи, които подкрепят е, така, обосновката на разходите. И като правиме така, прогнози, е добре да имаме идентифицирани области, където може да има рискове. За това, именно поради тези рискове, е, правиме такава по подробна разбивка на грешката. Опитваме се така по пределно прост начин да а, работим по този въпрос. Примерно при проверките. Много неразбиране има а, как. а, защо искаме да речеме документи, които да доказват какви плащания са направени. После, упростяване на процедурите. Много е сложно са изискванията за отчетност. И ние за това е, трябва да сме наясно, примерно, коя процедура носи повече рискове. Това е, което правим. Имаме един голям списък от е, мерки, придружени с план за действие – и се надяваме, че така ще се предотвратят рискове за създаване на грешка. Но все пак резултата е, че грешката ни е 1,67%. Просто искаме да бъдем още по-ефективни. А, естествено, нали? Ако искате още по-голяма разбивка да направим, ще я направим за подкрепата за бюджета. Е, е, може да има там съвсем оправдани изисквания, но ние имаме основни изисквания там на място за прозрачност. Това го дискутираме с нашите мисии всяка година. В такъв смисъл е необходимо да има и оценка на риска. Миналата година коментирахме и от тогава до сега 21 души в повече сме изпратили в съответните страни, да може да се направи така, че да се вижда ясно къде отиват а, тези пари и да има достатъчно информираност в страната, че ние даваме а, подкрепа за бюджета на тази страна are, as you know, has been transmitted last April to the Parliament. Therefore, no, there have been... Парламента получи... Ние бяхме напълно прозрачни, получи съответните е, оценки. Още е, лятото, миналата година дискутирахме по този въпрос. Никой не може да отрече, че не сме се изпълнили ангажимента пред вас. От една страна има сериозно за напредък. Делегациите, които постигат показателя за по-малко от 60%, там резултатите са още по-добри. 6 делегации остават. Тоест, тенденцията е положителна. Има един момент, където си поставят въпросителния, именно забавянето на плащанията. Работим по този въпрос, именно като е, преразглеждаме съответните механизми с изискване да се плаща в съответния срок е, оглеждаме системата и също изискванията за проследяване на фактурите. Е, та, и там като общо тенденцията е положителна. Що се отнася до доверителните фондове, не искам сега да смесваме двете тематики. Е, там има постижение и то е, че е, доверителния фонд е най-мощният инструмент за координиране на усилията. Защото е, в Западна и Централна е, Африка не може да се каже, че автоматично се получава такова координиране. Аз лично е, считам, че е, инвестициите в Нигер и други е, страни в региона са ефективни и е, допринасят за намаляване на трафика. През 2008, примерно, знаете, през Западна Африка, там трябваше да бъдем изключително бдителни. Сега работим с Гамбия, Мавритания, Сенегал, за да предотвратим потока и всички е, данни, които получаваме, сме ги оповестили в е, доклада. Това е повече или по-малко положението е, по изпълнение на мерките. Uh, Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат колеги. За това, господин Масервизи, благодаря ви за изложението и за отговорите. Преминаваме към следващия ни гост, господин Жоал Агиар Мачато от Генерална дирекция Морско дело и рибарство. Много добре познавам предшественика ви, който е от Уелс, също като мен. Той бе много добър. Със сигурност сте много добър и ви. Давам ви думата. Благодаря ви. През 2016 година двата ключови приоритета за нашата генерална дирекция бяха прилагането на реформираната опор, обща политика в областта на риварството и приемането на съобщение за международното управление на океаните. Това съобщение бе пряка реакция от страна на Европейския съюз на една от целите за устойчиво развитие до 2030 година. Прилагането на реформираната опор е в основата на работата ни. Продължаваме да работим много усилено с цел насърчаване устойчиво развитие на рибарството в Европейския съюз. За целта прилагаме комбинация от регулаторни мерки. Предоставяме също така и финансова подкрепа за избягване на свръхулова, както и за насърчаване на устойчиви практики в областта на рибарството. Европейският фонд за морско дело и рибарство – ще допринася за осъществяването по на една оперативна програма на държава членка, с изключение на Люксембург. 27-те оперативни програми за държавите членки бяха приети от комисията през декември 2015 година. Въпреки, че периодът за допустимост на разходите започна през 2014 година имаше забавяния в рамките на многогодишната финансова рамка, най-вече при разработването на подходящите инструменти. Към момента 20 държави членки вече са ни уведомили за това, че са определили органи за управление. По Фонда за морско дело и рибарство. Един от основните ни приоритети в областта на финансовото управление Б и е приключването на проектите по Европейския фонд за рибарство за периода 2007-2013 година. Тук сме излезли с резерви по отношение на 8 държави членки и техните оперативни програми. Взаимодействаме си много тясно с компетентните органи в тези държави членки. Нашата дирекция очерта действията, които трябва да предприемат компетентните органи в държавите членки. Ще продължим работа по тези въпроси и по линията на посещения по места в рамките на тази и едната година. Какво е положението към момента? Работят компетентните органи в държавите членки. Комисията ще следи процеса и ще предприема корективни действия в случай на необходимост. Не сме излезли с резерви по отношение на предходни години, с изключение на резервата за Италия до изготвянето на финансовия отчет няма да се извършват други плащания по фонда за морско дело и рибарство. Ще бъдат направени само плащания по необходимите финансови корекции. Остатъчният риск по фонда в началото на 2014, 2016 бе 0,53%. Този резултат показва, че като цяло до момента са били направени подходящите финансови корекции с цел определяне и намаляване на риск. Вероятно е преди приключването в някои случаи да са необходими допълнителни финансови корекции. Ще трябва да изчакаме приключването на работата. Това бе всичко от моя страна. Uh, благодаря. Господин Целер. Благодаря. Господин генерален директор Мачадо, става дума за 2016 година, т.е. четвъртата поред година в, от новия програмен период. Към края на 2016 година комисията бе получила едва 10 уведомления за определени управляващи и сертифициращи органи по места в държавите членки. Вие цитирахте 20 подобни уведомления, т.е двойно по-висока цифра за 2017 година. Въпреки това, остават още 8 държави членки, които не са изпратили уведомления, което ще доведе до значителни забавения по работата в рамките на настоящия програмен период ще означава също така и забавения по работата по новата обща политика в областта на рибарството. Вашата генерална дирекция е излязла с резерви за България, Чешката република, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия за 2016 година във връзка с процента на грешки по оперативните програми в тези 8 държави. При изчисляването на процента на грешки са използвани данни, предоставени от компетентните национални органи. Вашата генерална дирекция работи с коригиран Работи ли с коригиран процент на грешки и ако не, защо? Как установявате доколко данните предоставени от държавите членки са точни и достоверни? Имам и въпрос за непрякото управление на средствата по споразуменията за партньорство в областта на рибарството. В доклада на Сметната палата по тази тема се констатират редица слабости в тази област. В него се изисква договорените споразумения да са в съзвучие с регионалните стратегии на Европейския съюз, както и с други финансови инструменти на Съюза. По отношение на подобни споразумения установяваме, че първо са направени плащания, но в последствие не се е стигнало до договорения обем на улова. Освен това, комисията трябва да използва данните за размера на улова. Тези данни трябва надлежно да бъдат актуализирани Държавите членки изпълнили ли са това изискване и комисията направила ли е проверка на изпълнението? Господин Мачадо. Благодаря, господин Целер. Благодаря за въпросите ви. Да, прав сте. През 2016 година 10 държави членки уведомиха за определянето на управляващи и сертифициращи органи. През 2017 година 20 държави членки бяха изпратили подобни уведомления. Както знаете, Люксембург не участва в проекти по Фонда за морско дело и рибарство. Имаше значителни забавяния при стартирането на програмите, защото първо трябваше да се споразумеем за реформата на опор. Едва след постигането на това споразумение бе бяха приети отделните актове, бе прият и регламентът с общо приложимите разпоредби. За това се стигна и до забавения. Към момента седем държави членки все още не са изпратили уведомления. Комисията ще предприеме необходимите действия. Неведнъж съм припомнял на тези седем държави членки, че трябва да ни уведомят. Същото е правил и ресорният комисар. Той неведнъж е повдигал въпроса на съвета на министрите на рибарството. Последно го повдигнахме през месец октомври. Трима-четирима комисари са отправ... изпращали писма към въпросните държави членки с молба за ускоряване на изпълнението. Въпреки това в ред държави членки все още има забавения. Надяваме се, че проблемът ще бъде решен до края на тази година, но не мога да ви гарантирам, че останалите седем държави ще ни уведомят в рамките на настоящата година. Ние продължаваме да оказваме натиск върху тях, така че и да ни уведомят за определянето на управляващи и сертифициращи органи какво предприемаме по отношение на държавите членки във връзка с одита. Извършваме най-вече контрол върху работата на аудитиращите органи. все още не е имало възможност за надлежен одит на програмите, поради което по някои програми има резерви. Както казах, в началото възнамеряваме да извършваме посещения на място, за да сме сигурни, че аудитиращите органи в държавите членки изпълняват функциите си. Споразуменията за партньорство в областта на рибарството. Тук с право цитирахте доклада на Сметната палата по тази тема. Проблемът според мен е не се състои толкова в това, че държавите членки не предоставят данни, а по-скоро в факта, че страните ни партньори не са свикнали да променят подхода си. Какво предприехме в резултат от доклада на палатата? Предоставяме определена сума за определен тунаж – предвиждаме и възможности за вариации. Ако се надхвърли определената квота, то ще трябва да се върнат средства. В противен случай се предоставя финансирането. Трудно ни е да убедим държавите партньори, че не става дума за фиксирани суми, които се изплащат еднократно, а за суми, които могат да се променят в зависимост от тонажа. Може би ще имаме повече успех, когато изтече срока на действие на настоящите протоколи и предстои да се сключат нови. Няма други желаящи да вземат думата. Искате отново да вземете думата ли, господин Целер? Заповядайте. Съвсем накратко, господин генерален директор. Напълно съм съгласен с вас за това, че и най-добрата политика няма да доведе до никакви резултати, ако съществува само на теория, ако на практика никой не я прилага. За съжаление, повечето държави членки не работят в името на бъдещите поколения можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент спрямо тези държави. Мисля, че и комисията ни по рибарство трябва надлежно да се включи. Председателката, благодаря. Сега имаме проблем. Искахме да разговаряме с господин генерален директор Люметр. Той обаче все още не е тук. Не е тук и госпожа Сука. Колко жалко. Благодаря ви за участието в заседанието ни. Сега би било добре да узнаем кога ще дойде господин генералния директор Люметра. Той ни съобщи, че ще бъде, надявам се, че в близките 5 минути ще пристигне.

Ja, wir fahren fort. Ich möchte sehr herzlich begrüßen den Herrn Generaldirektor. Продължаваме. Добре дошъл на господин генерален директор Люметра, директор на ГД регионална и селищна политика. Миналата седмица бяхме в Унгария. Проведохме много интензивно посещение, в което участваха и трима сътрудници на генералната дирекция. Много сме удовлетворени от посещението, по което ще има и последващи действия. Мисля, че с това посещение поставихме началото на едно дълго приятелство. Ще ви дам думата, за да ни представите своята гледна точка за финансовата 2016. След това ще дам думата на докладчика ни и на колегите депутати. Um, honorable members, uh, good afternoon. Um, I would indeed be very brief and... Добър ден, съвсем накратко. Видяли сте, че резервите за миналата година към нас е равен на тези от предходната година с много малко намаление, което може би е по-добър знак, отколкото дори ни се струва. Защото миналата година твърде късно Получихме окончателните пакети от страните членки към ноември 17 17-та, така че не можахме да направим една изчерпателна оценка към момента, в който трябваше да решаваме какви резерви да формулираме. Uh, uh, то се отнася до оценката за нивото на грешка. Ние считаме, че е, тенденцията то да намалява продължава в сравнение с предходни години. Сметната палата също излиза с е, своя оценка следващата седмица и смятаме, че и там ще се покаже тази нисходяща тенденция. Тоест, е, сега е, ние се намираме в етап на много е, интензивна обработка на тези пакети, приключващи за периода 14-17. Изпратили сме така наречените писма с бележки, е, което се очаква да направим в рамките на 5 месеца след като са ни предоставени съответните пакети и сега очакваме отговорите на страните членки. Прогнозата е, че може би една трета и дори не една трета от програмите ще приключат към края на тази година. Благодаря. Благодаря. Остават още две трети, които не са приключени. Господин докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Нометро, за участието ви в днешното ни заседание. Миналата седмица бях не в Унгария, в съседна държава, в Румъния. Участвах в делегация на Комисията по регионално развитие. В редица държави членки се наблюдават големи забавяния по започването на работата по програмите в рамките на новия програмен период. Румъния е сред тези държави. По време на посещението си там установихме, че регионите в спешен порядък се нуждаят от нови проекти. Много често обаче има проблеми с централната изпълнителна власт в държавите членки. Що се отнася до кохезионната политика и структурните фондове, няма нужда да говорим за въздействието от инструментите по тях. Аз съм привърженик на тези инструменти. Привърженик съм обаче и на доброто финансово управление. Фондът за регионално развитие и Кохезионният фонд имат за цел да намалят разликите в развитието между отделните държави членки. Какви положителни промени са настъпили по отношение на економическото развитие на държавите членки от гледна точка на регионите? Има ли количествени показатели за такива промени? И дължат ли се те на цялостното развитие на економиката или по-скоро на финансирането по кохезионни и структурните фондове? За периода 2014-2020 година кандидатстващите трябва да отговарят на ред предварителни условия. По време на среща между представителите на административните органи беше отправена критика към тези предварителни условия и свързаната с тях процедура. Бе заявено, че новите процедури са по-дълги. Е, какъв е вашият опит като генерален директор с този нов инструмент в регионалната политика? Колко плана за действие са изготвени във връзка с тези предварителни условия? До края на 2016 година едва 70% от тези планове бяха успешно приключени какво се е случило с останалите 30%? Защо според вас не се изпълняват по-бързо плановете за действие? Към края на 2016 година 26,1% от проектите в Чешката република, в Румъния и Кипър са били изпълнени. Всъщност стоеността за тези държави е 10%. Какво следва да предприемете, за да се ускори подбора на проекти? Освен това, по редица програми през 2016 година още не бяха определени компетентните органи, което допълнително забави работата по тези програми. На какво се дължи това забавене при определенето на компетентните органи и какво можете да направите по въпроса? Едва 3,7% от общия пакет на финансиране бе е предоставен до момента, което означава, че размерът на непогасените задължения до края на този програмен период може да е още по-висок в сравнение с края на миналия период. Каква помощ можете да предоставите в това отношение на държавите членки? Какви мерки предприемате за ускоряването на освояването на средствата. В Румъния обърна внимание на това, че правилото N плюс 3 на което разчитат някои държави членки, в следствие от Брексит няма да гарантира изплащането на средства в необходимия размер. каква е сумата предоставена от вашата генерална дирекция на Европейската инвестиционна банка с цел финансирането на финансови инструменти? Каква е вашата оценка на рентабилността на финансираните по този начин проекти? Можете ли да ни предоставите информация за това, какви национални системи за управление и контрол кои национални системи за управление и контрол, извинете, са източник на висок риск. Доколко комисията може да разчита на националните финансови корекции, Твърдите, че положението като цяло се е подобрило, но непроменен е броят на резервите. Това въжи с особена сила за Испания. Благодаря, господин генерален директор, имате думата. Госпожо председател, господин докладчик, благодаря ви. Като че ли 10 бяха въпросите, поне аз така ги изброих. Надявам се, че не съм забравил никой от тях. Ще се опитам да отговаря на английски. Първият въпрос отнасяше най-общо до забавенията и по-специално забавенията в Румъния. Румъния действително е държавата член, в която забелязваме е, най-скромен е, напредък е, през последния финансов период. Бях в петък в Румъния, миналата седмица. И И ще се опитаме да съпровождаме усилията на румънските органи да се справят с някои дефицити. Наман Скапис, самият заместник, беше през юли, за да обсъди плана заедно с представители на румънските власти. Така че разговорите по плана за действие продължават. Има видим успех, бих казал. Макар и е, че започнахме, така да се каже, от едно доста е, по-низко ниво. Е, въпроса за условията. Румъния бе една от страните, които по отношение на спазването на условията и обществените поръчки, транспорта, само като примери ги давам, показва, така да се каже, незадоволителен напредък. Нещата естествено трябва да се свържат с транспортните проекти националните органи е, всъщност е, са тези, които би трябвало да подготвят проектите е, в областта на транспорта. Но като че ли тяхната реакция е твърде оскъдна, когато питаме какво става и на какво се дължи, така да се каже, дефицита. Е, опитваме се да обясним, че трябва да се подпишат е, договори за изпълнението с е, съответните компетентни органи. Най-сетне това се случи преди три дни. Какво ще се случи, когато се упражнява силен натиск по линия на механизма за е, съответните условия. И в областта на обществените поръчки е същото, така да се каже. В последния момент започват да действат, но все пак се получават някакви действия, макар и много закъсняли в последния момент. Така че румънските компетентни органи трябва просто да подобрят е, начина по който се подготвят, сключват договорите е, с е, съответните строителни фирми и съответните органи, които подготвят проектите и така. След като проектът веднъж вече е одобрен и е започнал, естествено много бързо могат е, да се, започнат да се появяват някакви затруднения е, при е, строителството, тъй като има все още доста е, неща, които са свързани с старите системи. Румънските компетентни органи все пак е, сякаш започнаха да действат и да точно, е, така да се каже, към 4 часа е, сутринта е, вече имаше признаци <laughs> за действие в деня, в който аз трябваше да пристигна малко по-късничко в е, Румъния. И така. Стигаме до момента на истината по отношение на, така да се каже, условията е, до края на 2016 след това е, трябваше малко да се удължат някои неща с още 6 месеца, за да се получат и докладите от държавите членки по отношение на тези условия. И така, е, разполагаме вече с докладите. Виждаме къде са така, недостатъците, е, къде нещата не са изпълнени. 14 е, държави членки все още не са изпълнили е, задълженията си. И тези 14 ще трябва в рамките на комитета по прекъсванията да очакват евентуално временно спиране на плащанията съгласно принципите за условията и Но тъй като виждаме сега вече съживяване и е, доста по-сериозна е, дейност и активност, е, се надяваме, че няма всичките 14 да бъдат санкционирани по тази линия. Надявам се, че след като през март направихме една предварителна оценка по механизма за предварителен преглед на условията, че ще постигнем по-добро съответствие с законодателството, както по отношение на сектора на управлението на отпадъците, рециклирането, водоснабдяване, пречистване на водите. Така че в момента бих казал, че вече така по един консолидиран начин и е, се събират доказателства за едно, е, една по-положителна оценка на въздействието. Естествено, че има и доста бюрократични трудности. В някои държави членки това е, така да се каже, наследена система, но в рамките на кохезионната политика ще трябва да направим съответните усилия и да предприемем мерките, за да можем да опростим нещата, да се фокусираме по-добре, да си гарантираме в бъдеще едно по-добро качество на управление на инвестициите и по-добро разпределение. Забавенията най-общо, не само в Румъния. Става дума и за процент при е, селекционните процедури, при е, подобряване на е, или разрешаването на плащанията в някои случаи във връзка с неизпълнени задачи или забавени плащания става дума най-вече за трансгранични програми и повече от 9, 10 са случаите, в които е извършено едно отпускане на средствата на съответните кредити, така че това вече не е проблем. Вие споменахте някои от от причините. Бъдещето е твърде несигурно след 2020 е, година, така че държавите членки е, ще направят много добре, ако могат да се средоточат върху настоящето. И освен това, една от е, другите причини, очевидно, е, че е Свързани с кохезионната политика. Очевидно, е, при е, е, в комисията има немалко затруднения, които пристичат именно от тези забавения за следващата многогодишна финансова рамка. Ние очевидно ще върнем е, няколко милиарда е, в бюджета за тази година и какво е обяснението, какви законодателят е, е създадено правилно N плюс 3, което ми се струва, меко казано, странно. Е, може да бъде и N плюс 5. Мога да ви дам е, пример с Румъния и този пример в крайна сметка може да се е, използва и по отношение за другите страни. минималното задължение за тези страни е в края на този период, 2020 година, правилото N плюс 3 ще означава, че те ще трябва че те ще могат е, е, да е, така да се каже, да поставят искания единствено по отношение на една трета от тези а, плащания, а, но това или да се оплакват, че не са им изплатени суми, само по отношение на една трета от сумите, дължимите суми. Това не е истинска дисциплина и това няма да ни помогне да напреднем. при избора на проектите имаме все пак е, по-положителна картина. От е, март е, се очертава едно по-добро развитие. От 11, от 11% до 40%, така да се каже само за 12 месеца от миналия март до март тази година вече се забелязва доста голям напредък. Ние естествено само за една-две години няма да можем да се справим с така, всички проблеми в резултат на това не дисциплиниращо правило, за което вече споменах. 80 държави членки все още не са е, подали съответните искания за плащания е, по надлежния ред и преди няколко е, дни аз ги уведомих писменно, че има определени задължения по отношение на сроковете. Естествено, ако държавите членки е, подадат е, достатъчно такива е, искания или заявки за плащания, до края на годината ще имаме вече повече яснота по отношение на задълженията за плащания. За Румъния трябва да ви кажа, че всъщност нещата са, забавенето е от всичко това, което вече сме е, приели за 2015 година. Междувременно вече е, предприехме някои мерки за адаптиране е, и за модификация, така че да се надяваме, че нещата ще се подобрят. Общите цели на кохесионната политика, на политиката на сближаване е свързана с динамиката на съвместните действия. За три години е, подготвяме един е, доклад на всеки три години и на 9 е, октомври обикновено на всеки три години публикуваме този доклад за конвергентността, така че наближава момента. Тази година се от трите години, в които трябва да излезе и доклада. Ще опишем всичко това, което е съществено и, и което е, продължава, така да се каже, да тласка напред процеса на конвергентност. Има държави членки, които много, много тежко пострадаха от финансовата криза. Гърция, Португалия, Италия, Испания. И това естествено се отразява на картината. Много бързо, динамично се развиват обаче именно и страните, които бяха пострадали, и тези, които са едни от най-бедните страни Близо 6% е, е растежа е, за Румъния, например. И това е един е, общ, е, е, една обща тенденция за Европа. Виждаме положителни сигнали и знаци и при страните, както които най-много пострадаха, както казах. Е, Португалия вече е наблизо, близо до средното равнище, е, Гърция също, е, Испания през последните 2-3 години се доближава до средното равнище, средния ръст на и Италия междувременно също напредва 4-3 е, е, години, да кажем, е, така, бяха най-страшни във връзка с кризата и те се отразиха и на следващите години в Средиземноморския регион. Крайния а, окончателния доклад за прилагането или за изпълнението 2007-2014 година се очаква да бъде е, публикуван в края на този месец. От една страна има пари е, платени е, по линия на финансовите инструменти и от друга страна пари, които стигат до бенефициентарите. Е, също време има различия. Някакси сумите се разминават и ще се опитаме да проследим именно е, това разминаване в е, обема на средствата в е, тези две точки. Но е, в периода, в края на периода, март 2017 година, може да се каже, че всъщност средствата бяха освоени до повече от 95%, почти пълно освояване. Е, така че това е нещо много положително и добро. И виждате, че има и положителна оценка по отношение на резултатите на постигнатото е, с средствата от финансовите инструменти. Е, така че е, има и още нещо положително. Около 90% е, приблизително е, от средствата са отпуснати като подкрепа за малки и средни предприятия. Повечето финансови инструменти се използват в държавите членки и в регионите. Е, понякога има и посредници, повечето са е, по линия на е, проектите, финансирани от ЕИБ. Има и други, които са, да кажем, по линия на EIF но все пак е, е, преобладаващата част е, е за държавите членки. Can you perhaps uh, specify Ja, das war die Frage. Äh... Да. Имате ли оценка за това, кои национални системи за управление, тези национални системи за контрол или за управление, представляват риск за вас? Е, на 64-та страница в доклада за дейността, който сте изготвили, имаше е, такава бележка. Ja, sonst äh, kann man diese Frage auch, glaube ich, ако в момента нямате готовност, можете и писменно да отговарите на въпроса. Да, така ще направим. Финансовите корекции. Предполагам, че имате предвид е, не надежността и проследимостта на а, действията на държавите членки, надежността на цифрите, да, а, и данните, има подобрение през последните години. Имаме вече, а, така може да се каже, голяма степен на сигурност относно цифровите данни. А, около 7 е, милиарда беше сумата за корекции е, в държавите членки през 2015 и е, става дума за корекции, е, инициирани от самите държави членки, другите от е, нас. Преди няколко години картината беше непълна. Може би защото държавите членки не ни информираха пълно и последователно в рамките на докладите, които трябва да изготвят за е, всичко, което действително става. И накрая е, резервите. Аз направих някои коментари в началото. В общи линии е, Резервите през 2007-2013 година са а, е, приблизително същите, както и за, периода, за настоящия период. Ние е, позволихме, разрешихме резерви в случаите, в които Ставаше дума за процент на грешката повече от 5%, 215-216, ограничаване на обхвата на одита, извършен от аудитиращите органи. И обикновено, когато разходите, да кажем, са включени много късно в програмния период, и аудитиращите органи потвърждават, че не са имали възможност да извършат проверка на разходите. Така че в такива случаи е, е, сме предприемали е, е, така, определени действия по отношение на резервите, но в е, е, писмото, което изпратихме, е, настояхме аудитиращите органи да довършат е, действията си по проверките в е, именно тези сфери, които не са успяли да обхванат до сега. Специално за Испания можем да говорим за известен по-скромен напредък през последните години един единствен посредник е, така, отговаря за различни е, програми и това е, мултиплицира е, бройката, умножа, е, води до увеличение. Но е, испанските е, компетентни органи е, се опитват, така да се каже, да изчистят е, тези неща в крачка, не предварително. Тези резерви обикновено са, в крайна сметка, резултат от дейността на самите аудитиращи органи. Благодаря ви. Колегата Вон. Uh, uh, Благодаря, господин, госпожо председател. Добре, е, дошли са за мен коментарите на господин генералния директор за ексанте условията. Струва си. Полезни са и така ние ще можем да гарантираме ефективното разходване на европейските средства. освояването на средствата се е забавило. Може би сте прав, когато коментирате, че трябва в бъдеще да следим този проблем и да упростим включително и предварителните условия. Поздравления за нисходящата тенденция в процента на грешката. Надяваме се, че тя ще продължи кои конкретни мерки са помогнали именно да се намали процента на грешката в кохезионните фондове? защото е добре да се възползваме от тези мерки в бъдеще. После за опростяването сигурно сте възприели препоръките на групата на високо ниво по опростяването, но вътрешния ви одит излезе с някои препоръки в това отношение. Може ли да ни припомните кои бяха те и кога смятате да ги приложите? Моля да отговорите накратко, тъй като предстои да разговаряме с вашата колега, госпожа генерален директор СУК. Имате думата, господин Люметра. Äh, ähm, Благодаря за въпросите, господин Вон. Накратко казано, така устойчивия напредък е свързан с, с общи колективни усилия и е, с политиката, която следвахме е, още от 2007 година, да бъдем без компромиси към прекъсвания и замразявания. Е, така, за нас това бяха крайни точки и имахме ясни изисквания за засилване на системите за управление и контрол е, там, където наблюдавахме слабости. И така, с течението на времето с, е, съвсем не е лесно, е, но все пак се получиха положителни резултати за повишено качество и повишен административен капацитет. После един допълнителен елемент. Миналата година за първи път преобладаваха разходите за 2013, но вече имаше и разходи за 2014. Тоест, една сериозна смяна на системата с годишни приключвания – и е, когато имаше заплахата за нетни корекции, ако не се открият грешките преди да ги открие комисията, благодарение на това е, върху малката извадка 35 програми всъщност е, тръгнаха към годишно приключване, само 15%. Те може би са били и по-добрите програми, но това, което наблюдавахме е, че се отчете много е, впечатлителен процент на грешките след корекция 0,1 проблем. 0,20% преди корекции, 0,1% след корекции, което показва, че би следвало да можем да се надяваме тази нисходяща тенденция да продължи през целия период. За упростяването, според нас за момента стигнахме до максимално най-далече, доколкото бе възможно, преди да се приемат съответните мерки по така наречения омнибус регламент. Разчитаме много на новите вариант за опростени разходи, който, които ще предложим на страните членки с Омнивуса. Е, така ще може да се е, съкратят много изисквания за отчитане на реални разходи с въвеждане на една обща сума за разходи. И през следващата година съвместно с групата за високо ниво, с които споделяме една и съща цел, Тоест, без да пренаписваме правилата и да измисляме топла, да откриваме топлата вода, да упростим радикално всички разпоредби, от тези за допустимост до ДДС и е, всички останали до края. Благодаря. С това приключихме размяната на мнение с вас. Оценяваме факта, че винаги се отзовавате на поканите ни. С удоволствие ще разговаряме с вас и в бъдеще. Добре дошла на госпожа генерален директор Сука. Добре дошъл и на главния секретар на Европейските училища, господин Маркиджано. Госпожо Сука, имате думата. Um, I, start. Um, you remember... Ще започна с. В последните няколко години, след критичните бележки на Сметната палата и на службата ни за вътрешен а, одит за финансовото управление на училищата и така нещастния инцидент с измамата, а, Генерална дирекция персонал а, прие един резерв за бюджета на европейските училища за 4 поредни години. Много се дискутира управлението, финансовото управление тук във вашата комисия и преди две години ви казах, че ако нещата не се подобрят, ще трябва да се мине към система, където лицето, което одобрява разходите, е, трябва да бъде подчинено или да е самия е, генерален секретар на училищата. Съвета, управителния съвет на училищата прие новия финансов регламент единодушно, където се иска централизиране на ролята на е, лицето, което разрешава разходите и ролята на отчитащия. Службата по вътрешен одит приключи с резервата и Сметната палата също така дадоха много положителна мнение за промените в финансовото управление на училищата и смятам, че през 2017 ние ще можем да оттеглим резервата си също и до година няма да ни видите. Господин генерален секретар, искате ли вие да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, благодаря за това, че ми давате възможност да се изказвам. Може да само да благодаря на генерален директор е, госпожа Сухака. Сега работим за това да е, създадем една култура за стабилно, стабилно финансово управление в училищата е, като не става дума само въпрос за управление на персонала, но и на бюджета. Да има ясно разписани задължения. По отношение на разходите винаги изискваме те да бъдат подписани разрешенията от две лица. Е, доклада от Сметната палата за 2015 не откри грешки. Нямаме още доклада за 2016, но така предварителната ни информация е, че резултатът ще е сходен. Пет външни одита бяха проведени в пет училища, основните, най-големите училища в системата. И всички е, са получили становище без резерви. Тоест, ние се стремим да стигнем до е, момента, в който резервата ще може да бъде оттеглена. Използваме е, европейските стандарти за изготвяне на счетоводните отчети – и е, те бяха подадени на време тази година. Всичко това са елементи и компоненти, които показват, че е, препоръките са прияти. Благодаря ви, докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо генерален директор Сука. Благодаря ви, господин главен секретар. Европейските училища са много важни за всички нас, За това и трябва да гарантираме всички предприемани там действия да се предприемат в съответствие с правилата, както и да не се допускат злоупотреби с финансови средства. Излязохте с положителна прогноза по отношение на финансите – 70% от годишния бюджет на училищата се финансира от бюджета на Европейския съюз. В миналото Европейската сметна палата отправяше остра критика във връзка с освояването на средства и извършването на разходи. Едновременно с това винаги се издаваха аудиторски становища без резерв от страна на държавите членки. Като се има предвид това разминаване, бих искал да знам кой е извършвал одитите в държавите членки, как се е стигнало до подобен положителен резултат. Господин комисарят участва ли в провежданите на всеки 6 месеца заседания на управителния съвет на училищата? Възнамерявате ли също така да подложите на проверка системата прилагана в училищата и ако не, защо? През 2017 година предстои Европейската комисия да излезе с съобщение. Ще излезе ли из комисията с съобщение за оптимална реформа на структурата, на административната структура на европейските училища? Um, Благодаря за въпроса. Ще отговоря на първият ви въпрос. Вие говорихте за това, че има разминаване между отчетите в миналото и тези, които получаваме сега. Откъде идва това разминаване? от това, че е, системата и трябваше време да, да реагира така. Има забавяне от момента, в който се приключва с бюджета, после се прави одит, после излиза доклада. То, това забавяне може да стигне до две години. И ако става дума, например, за одита, направен от Делойт, те го направиха за бюджет 2017. Обаче Сметната палата ще се произнесе по този, е, този одит чак е, до година. Така че аз всъщност ви говоря за неща, които са се случили много по-скоро, отколкото вече публикуваните доклади. Докладчикът иска ли да вземе думата? Wir machen das schriftlich. Danke. Ще обменим информация в писмена форма. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. С това приключихме обсъжданията по тази точка. Изчерпахме и дневния си ред за днес. Благодаря на всички участвали в заседанието. Госпожо Сука, имате думата. Няколко коментара за това как участва комисията в бюрото на европейските училища. Да, ние участваме, но все пак ние сме само един представител от 29. През 2012 се опитахме да направим реформа на системата и да преразгледаме международното спогодба, но страните членки не искаха. И това, което се опитваме да направим от тогава насам е да реформираме системата отвътре. И аз обещах, и това ще се случи до края на годината, да излезем с доклад за предложенията на комисията за това как може да се реформира системата за функциониране на училищата. Много от нещата, които генералният секретарят оповести тук, ще ги видите в доклада, но това е толкова можем да направим в момента. Благодаря. Зададохме въпрос за човешките ресурси, но за днес бе предвидена размяна на мнение само за европейските училища. За това информация по първия въпрос ще обменим в писмена форма. Благодаря ви за участието. Ще продължим да следим както европейските училища, така и регионалната политика. Закривам заседанието. Ще се видим отново в четвъртък 9 сутринта.